че това ще бъде отразено от вода утре и мога да се присъединя само към силната позиция на Европейския парламент. Председателката благодаря на а, комисаря. Това са две предложения за а, резолюция, край на дебата. Утре гласуването е в 12 часа. Следващото заседание ще бъде утре 19 в 9 часа. Дневния ред